they make in the future. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колеги, добре дошли на извънредното заседание на комисията ни. Днес ще имаме възможност да разговаряме с резорния комисар за областта на здравеопазването Тонио Борш. Темата ще бъде етикетирането на конското месо. От 15 януари насам водим разисквания за невярното обозначаване на продукти, съдържащи конско месо. Госпожа Тестори бе на заседанието ни миналата седмица. Това бе един вид уводна дискусия по темата. Междувременно получаваме сигнали, които ясно показват мащаба на явлението. миналото сме разговаряли за уредба на обозначаването. Говорихме за това дали следва да се етикетират и различните видове месо. Някои от законодателите взеха решение да въведат по-малко строги изисквания. В момента водим тристранни разговори за етикетирането на ковеждото. Спорен въпрос в рамките на този диалог са проследяемостта и санкциите. Трябва да сме напълно наясно с това, че ако не се въведат достатъчно строги санкции, санкции в достатъчно голям размер, то и възпиращият ефект няма да е такъв какъвто ни се иска да бъде. Пазарът е голям и това води до нарушения. Днес разбрах, че в моята страна, в Германия, в рамките на два дни е взето решение за промени в нормативната уредба. В бъдеще ще се оповестяват нези дружества, които са нарушили разпоредбите за етикетирането. Това е добре според мен би следвало да се оповестяват имената на дружества, които съзнателно не етикетират продуктите си. В крайен случай би следвало да им се отнеме разрешителното за извършване на дейност или пък санкциите трябва да са толкова строги, че да имат наистина възпиращ ефект. По тези въпроси ще разговаряме днес с господин Борш. Той ще има 10 минути за встъпително изказване. След това ще прочета имената на колегите, които са се записали за изказване и ще им дам думата за въпроси. Ще видим как ще разпределим времето. Имаме време до 10.30. Господин комисаря трябва да ни напусне точно в 10.30. Като че ли напоследък той по-често е тук сред нас, отколкото в комисията. Още веднъж ви благодаря, че приехте и днешната ни покана. За да не губим повече време, давам ви думата, господин Борш. Благодаря за тази възможност да говоря пред вас по този актуален въпрос – но нека да не губим нещата от контекст. Смятам, че в, ние в Европа сме изградили една от най-добрите системи за безопасност на храните в света. През последните 10 дни разговарях и с парламента, и с други институции в парламента, в няколко комисии. Навсякъде казвам, че възоснова на събраните доказателства няма данни за наличието на проблем за здравето и безопасността. Проблемът е по-скоро с погрешното етикетиране и измамата. Както знаете, конското месо може да се използва за приготвяне на кайма, но трябва да бъде обозначено като такова. Искам да резюмирам накратко е, състоянието на нещата. Контролът върху безопасността на храните е отговорност на предприятията от хранително-вкусовата промишленост. Нормално да се дадем въпроса кой носи отговорност. Когато възникна най-напред проблема, в четири страни имаше замразена лазания и аз не споменах нито една от тях. Защото първоначало всички мислеха в една посока, след това погледът се отмести в друга посока. Затова нарочно не споменах име и казах, че всяка страна, през които са минали местни продукти и всяка фирма, която има отношение към производството, разпределението, съхранението на тези местни продукти, не може да не бъде обект на съмнение. Слава Богу, оказа се, че разследването тръгна в съвършенно различна посока. Държавите членки носят отговорност за ежедневното прилагане на законите на Европейския съюз. И когато хранителен продукт бъде пуснат на пазара на Европейския съюз, независимо от происхода, държавата членка е тази, която е длъжна да провери дали продуктът е свързан с риски, дали спазва съответното законодателство. Вярно е, че комисията има служба за храни и ветеринарна дейност. Самата служба не осъществява инспектори, а аудитира инспекторите в държавите членки по въпрос свързани с безопасността на храните. Дори извън Европейския съюз, ако искаме да внесем месо от Бразилия или Аржентина, службата в Ирландия, там е седалището, посещава кланиците в Бразилия и Аржентина а, и одобрява онези от тях, които отговарят на изискванията за на износ на месо за Европа. Освен това имаме система за ранно предупреждение. От техническа гледна точка тя в мандата и влизат само въпрос, свързани с безопасността на храните но в този цел, в конкретния случай, информацията беше изпратена на всичките държави членки. Комисията ще представи наскоро доклад за одитът, организиран от ФАО от хигиена, гледна, гледна точка на хигиената. Всички констатации за конското месо етикети, обозначено като говеждо, бяха уведом... бяха из... предмет на съобщения, изпратени чрез системата за ранно предупреждение. Сега искам да ви представя накратко графикът на събитията. Най-напред инцид... беше установено личието на конско месо в Ирландия, после Обединеното кралство. На 13 февруари е, Ирландското председателство проведе спешно заседание с малка група държави, които бяха пряко засегнати от скандала. След това комисията предложи поредица от е, инспекции, които ще започнат утре за период от 13 дни. Възможно е срокът да се удължи с още 2 месеца. Това стана на 15, на 19. Предложението беше прието и след това беше потвърдено от съвета на министри по замеделие. Ние продължаваме да работим активно може би да ви представя накратко плановете за наблюдение. Ще се провеждат два, две поредици от теста във всички държави членки. Първо, тестове ДНК в говеждото месо, за да се види дали, дали има съдържание на конско месо, дали се спазват в крайна сметка изискванията за етикетиране. Ще се проведат хиляди проверки, за това ще зависи от броя на кланица в държавата членка, количеството конско месо. Всъщност всички държави членки произвеждат конско месо, с изключение на Естония. и разбира се, го изнасят. Втората проверка ще цели да види дали има съдържание на бутен в конското месо. 70% от конското месо в Европейския съюз се произвежда в рамките на Европейския съюз, 30% се внася от извън Съюза, предимно от Бразилия, Аржентина, Канада и Мексико. Тези проверки ще се проведат в рамките на един месец. Ще има възможност за продължение с още два месеца. Първите резултати ще бъдат представени на комисията до 15 април. Тези резултати ще бъдат публикувани за да има прозрачно. Аз мятам, че само възоснова на прозрачност можем да възстановим доверието на потребителите. Броя на проверките ще бъде съразмерен и препоръката препоръките за тези проверки получиха подкрепата на държавите членки. Що се отнася Енил Бутазон, Препоръчва се да се вземе една а, проба на 50 а, тона конско месо, минимум 5 проби от всяка държава членка. Смятаме, че процентът ще е, стигне до 75. Господин председател, когато възникне подобен скандал, е разбираемо, че някои е, правят прибързното заключение, че законодателната система е виновна и, са необходими промени. В този случай реакцията беше незабавна, нямаше проблем с проследяване на месото, къде е било произведено, къде е било съхранявано, така че законодателството е добро има проблем при изпълнението на законодателството, а не при самото законодателство има измама тогава, когато правилата се нарушават преднамерено. Ние предпочитаме наказателно правни е, дейности, само защото има закон. И наличието на измама обаче не поставя под съмнение е, качеството на законите, нито пък е, трябва да подкопава вътрешния пазар. Вътрешния пазар е в е, основата на Европейския съюз. Разбира се, в един вътрешен пазар с 500 милиона души, когато някой наруши законите, последиците се усещат в целия съюз. А не, и не си остават само в страната, в която е направено нарушението. В Европейския съюз, пак ще кажа, ние сме разработили на, може би най-добрата система за безопасност на храните в а, а, света. Това стана ясно с бързото с бързото предоставяне на информация, с бързата реакция и с проследимостта. Попитаха ме как, как получавате информация, казах, от държавите членки. Държавите членки и техните органи са онези, които прилагат на практика законодателството инцидентът беше установен, защото ирландските власти при случайна проверка са установили наличието на коско месо в а, а, бургери. Онези, които смятат, че Европейския съюз и комисията има армия от инспектори, които следят за спазването на законодателството в тази област или други области, би трябвало да разберат, че нищо подобно не съществува. нито по отношение на безопасността на храните, нито по отношение на друга област. отговорността е на държавите членки, като разбира се, комисията координира тези проверки. Следователно, не искам да кажа, че трябва да се самоуспокояваме или че няма какво да научим от а, скандала. Само, че нека да гледаме нещата в техния контекст, да предприемаме уместна реакция в инцидент, при инциденти като този, дори когато не става дума за безопасността на храните, реакциите могат да бъдат нерационални. И вече се усещат някои економически последици, въпреки че в случай не става дума за безопасност на храните. В миналото е имало проблеми с безопасността на храни, когато е, дори е имало жертви. В този случай не става дума за нищо подобно, независимо от това можем да говорим за сериозен случай на измама и доверието на гражданите е разклатено. Ние можем да ги успокоим, като реагираме уместно, като използваме незабавно инструментите, с които разполагаме Скандалът потвърждава значението на надежден контрол и разобеждаващи санкции. Що се отнася до санкциите, знаете, че когато се приема законодателство, директивата никога не предписва какви санкции точно какви санкции трябва да бъдат предприяти. Това е в правомощни държавите членки единственото изискване е санкциите да бъдат подходящи, съразмерни и разобеждаващи. Единствено в областта на екологичното наказателно право съзаконодателите са описали точно какви санкции трябва да бъдат наложени. Така че държавите членки са тези, които е, трябва да приемат е, разобеждаващи санкции. За да подсили този елемент, предстоящото предложение на комисията ще изисква държавите членки да приемат финансови санкции е, за преднамерено нарушаване на правилата за хранителната верига на такова ниво, което е по-високо от финансовата изгода получна в резултат на нарушението. И, с други думи, ние казваме, че трябва да бъдат не само уместни и разобеждаващи, а и да е, елиминират, да премахнат финанс, да отнемат финансовата изгода от е, нарушението санкцията трябва да бъде най-малко, най-малко равна на финансовата изгода е, от, за нарушителя. Само а, перспективата да загубиш повече, отколкото си смятал да спечелиш, а, е, е, ще те спре да извършваш нарушения ще бъде направен преглед на правилата за официален контрол. Планът за наблюдение, предложен от комисията и прият от държавите членки, предвижда препоръки като единственото правомощие на комисията. В е, новите предложения ние ще предвидим правомощия за създаване на постоянни изисквания за контрол в случай на нови рискове, като се имат предвид съответните е, храни и процеси и обработката, през която преминават. Други настояват задължително е, обозначаване на страната по происход. В момента това е валидно само за пресно говеждо месо, през следващите месеци ще обхване пресно овче, козе и свинско месо. Възник Предлага се идеята това изискване за задължително етикетиране за страната на происход да се прилага и спрямо преработено месо. Аз не изключвам никакви решения. Сега изчакваме оценка на въздействието. Това законодателство се обмисля от преди сигнала с конското месо. Но нека да бъдем откровени. Това няма никаква връзка с сегашният проблем. Дори и ако беше прието законодателството за етикетиране и обозначаване на мястото на происход, нямаше да знаем къде е било преработено месото, а само по себе си това е сложно. И сега, но тук погрешното етикетиране обхваща не, не толкова происхода, колкото видът месо. Както казах обаче, аз не изключвам варианти и има много депутати, много специалисти в комисията, които са за а, подобно законодателство. Стига, разбира се, да разполагаме с анализ а, на въздействието. В заключението, както виждаме, общественото доверие много лесно може да бъде оттеглено. Аз призовавам държавите членки да засилят контрола и да осигурят е, достъп до всяка нова информация. Оказва се, че 1% е, от направените е, проби е, са свързани с погрешно етикетиране. 1% разбира се е недопустим. Трябва да се предприемат незабавни действия, за да успокоим потребителите и търговските партньори. Необходимо е да извлечем необходимите полуки. Трябва да възстановим доверие в хранителната верига и разчитам на сътрудничеството на парламента и депутатите от тази комисия. Председателят. Господин комисар, благодаря ви за изложението. Не става дума за скандал, свързан с хранителните продукти, а за загуба на доверие в доста голям размер. Все още не знаем какво ще е количественото изражение на тази загуба на доверие, както за селско-стопанските производители, така и за хранително-вкусовата промишленост. Предполагам, че финансовите щети ще са огромни че в много голям размер ще спадне оборотът на производителите, тъй като в момента потребителите са особено недоверчиви. В Германия се разрази скандал във връзка с невярно обозначени яйца, например. И като се има предвид всичко това, мисля, че трябва да проведем още едно разискване по всички тези проблеми. Да се надяваме, че след като в голям размер спадне оборотът на хранително-вкусовата промишленост, че след като бъде разгромен буквално пазарът на готови продукти, отрасълът ще прояви необходимата воля да внесе някои промени. Например, по отношение на преработеното месо. Трябва още веднъж да поставим на дневен ред въпроса за по-добрата проследяемост и за обозначаването на съставките на продукта, така че да отговаря на истината. Не става дума за проблем с безопасността на храните или с общественото здраве. Става дума за проблем свързан с огромна загуба на доверие. И за това трябва да се разгледа цялата верига, за да се осигури проследяемост, трябва да поставим ударението и върху санкциите. Какво може да се подобри по отношение на санкциите, така че те да имат по-възпиращ ефект. Санкциите трябва да бъдат съчетани и с по-добра проследяемост, разбира се. Мисля, че всички трябва да се замислим по тези проблеми. Сега ще ви прочита списъка на колегите, записали се за изказване. Ако някой не си чуе името, моля да ми даде знак. E. Това са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 Ще се изкаже и колегата Улфскок. Пропуснах ли някого? Не, нека дадем първо думата на координаторите по за две минути. Линда Макеван. Бази, auch mit äh, die, die, äh, diesen Tagesordnungspunkt heute okay. Bitte. Um, thank you, Chair. Um... Благодаря, господин председателю. Господин комисар, ще остава на колегата Уолмар етикетирането. Той беше докладчик от социалистическата група по този въпрос, докладчик в Сянка, защото там имаме доста спорни моменти. Надявам се, ще дадете думата, господин председател, на колегата Уилка по-рано, за да може да се изкаже. Казахте, че проблема е уловен с а, инспекции в Ирландия, непланирани инспекции. След това казахте, че системата за продоволствена сигурност е най-добрата в света и няма нужда от големи промени. Питам се колко такива инспекции, непланирани инспекции има в Европейския съюз и систематични ли са? Колко държави членки провеждат такъв тип инспекции? Събираме ли информация? Знаем ли дали случайно не намалява такъв тип инспекции като брой? Тоест, ние не знаем колко време се е продавало месо, конско месо, етикетирано като друго. Тестовете ви са за месеца. Какво ще стане след този месец? Може пак да се повтори това, тъй като явно е нова система за тестване в държавите членки. Идеята е един вид, е, че нищо и няма на системата, тя си е добра, но не мисля, че потребителите са съгласни с вас. Не мисля, че те смятат, че имаме добра система за проследяване на животните до кланицата. Е, колегата ще ни каже, да, след това е открито месото, но Явно смляното месо е смесено с различно, изпратено из цяла Европа, след това е заложено в някакви заготовки и в крайна сметка губим представа откъде идва това месо. Же значи, смятате ли, че има някакъв проблем изобщо в нашата система? Рихард Зебер. Позволете ми първо да благодаря на господин комисаря, че прие поканата ни. Прекалено бихме си улеснили работата, ако кажем, че не става дума за скандал, свързан с безопасността на храните, а единствено за проблем с етикетирането. Трябва да отчетем, че сме свидетели на огромна загуба на доверие сред потребителите, както и на пропуснат оборот в много голям размер. Така че според мен става дума за скандал, свързан с безопасността на храните. Какво е важно в момента? Трябва да направим точен анализ на ситуацията. В момента такъв се извършва от комисията. На следващ етап трябва да си извлечем правилните полуки. Една от тях е, че трябва да разгледаме веригата на контрол върху хранителните продукти. Разбира се, с компетенции за това разполагат държавите членки. Но що се отнася до инспекциите на случайен принцип, в какъв раз... мащаб да са те и колко често да се извършват, мисля, че решението трябва да се вземе от европейските институции. Разбира се, не можем да осигурим пълен контрол, но контролът трябва да се извършва така, че да има възпиращ ефект. И за да постигнем тази цел, мисля, че трябва да се извърши чисто математически анализ, например анализ на разходите и ползите. Следва също да се възползваме от възможността да подложим на проверка цялата си уредба за етикетиране на хранителните продукти етикетирането на хранителните продукти може да предотврати избухването на подобни скандали в бъдеще. Хранително-вкусовата ни промишленост е особено силно индустриализирана. Трябва да отчетем и това, когато говорим за контрола. Трябва да отчетем и ролята на потребителите. Как могат те да се включат в процеса? Как можем в дългосрочен план да въздействаме върху поведението на потребителите? Какво искам да кажа с всичко това? Трябва да предприемаме мерки в дългосрочен план. Призовавам комисията за това. Благодаря на Рихард Себер, Корин Люпаш. Благодаря, господин комисар, че сте тук. Вие ни казахте, че цените е високо нашето законодателство. Аз лично не съм убедена и най-вече не съм убедена, че това твърдение се споделя от много от гражданите. Имаме законодателство, но то трябва да бъде усъвършенствано. И госпожа Уилмот ще каже няколко думи за етикетирането. Пред, дори да приемем, че имаме най-доброто законодателство в света, липсата на контрол го прави безсмислено. Присъединявам се към казаното от колегата преди малко че има измами, че измамите стоят в цял свят и какво от това. Аз не споделям тази гледна точка. Когато чете международната преса в края на 2010 година, както френската, така и английската, дори и американската, ирландското месо се изнася, конско месо се изнася навсякъде. Комисията е знаела, че с 10 се а, умножава, че, че се че се, се увеличават количеството конско месо, къде отива то. А, знаят ли как, къде, в коя хранителна верига е попаднало? Зададени ли са въпросите зададени ли са необходимите въпроси? Животните, които не са били изпратени в а, а, кланницата, са попаднали в хранителната верига. Не можем да кажем, а, че следим внимателно всичко, което съществува. Тук възниква въпроса за контрола. Той се поставя ясно, много е ясно да кажем, че законодателството е чудесно, а държавите членки са тези, които трябва да го спазват всички. Ние знаем обаче, че ако не си затворим очите, че бюджетните възможности на нашите страни ги принуждават да намаляват броя на служителите, които извършват контролната дейност. Следователно, законодателството става виртуално, а гражданите очакват то да стане реално. Ето защо, господин пред... Е, комисар, имам няколко въпроса. Комисията възнамерява ли да преразгледа текста за информацията за потребителите? Как, е, как смятате да следите спазването на законодателството, особено свързано с кланиците. Освен това, председателят прекъсва. Председателят, госпожа Кростет, вече ме гледа сърдито. Барт Стас за две минути. Благодаря, господин председателю. Всички тези скандали за яйца, за месо, за какво ли не, това не са скандали за определени продукти. Това са скандали, свързани с а, потребителите. Първите контролни мерки, разбира се, че се вземат държавите членки. Съгласна съм с колегите. Трябва да имаме ясна представа за това какво ще се случи в бъдеще, но сега постоянно се пести. Колко са инспекторите, колко са инспекциите, как се А, е, контролира хранително-вкусовата промишленост? Пада ли техния брой или не? Има ли лоши и добри държави членки? Ето това са първите въпроси. На второ място, контрол върху контрола. В Ирландия има една служба, за която говорихте, но имайки предвид и нашия бюджет, европейския бюджет, той също ще бъде урязан. Тоест, как ще гарантираме, че в ветеринарния и хранително-вкусовия сектор в Ирландия няма да има големи урязвания на инструменти и на персонал, защото се пести, пести се от надзора върху контрола, което отслабва цялата система. След това препоръки. Препоръките към тази агенция. Какво прави тази агенция? Три инспекции годишно и виж какви са резултатите. Резултатите ще бъдат ли след това приложени на практика? Ще има ли препоръки от всичко това? Хубаво е да има и политически контрол. Трябва да поискаме тук заедно с Комисията по околна среда да се проведе един дебат за тази агенция или тази служба. Да ги поканим тук и да видим дали държавите членки са следвали а, техните предписания и дали следват пулса на ситуацията. След това за общественото здраве, господин, председа... господин комисар, хубаво вярвам ви, но сигурен ли сте? Абсолютно сигурен ли сте? Има ли, все пак има и лица обвинени в измама? Спазва ли се законодателството за присъствие на хормони и особено хормони на растежа. И още нещо, господин комисар. Месото. Месото, което потребяваме в Европейски съюз, и приключвам, господин председателю, та конското месо, което се е, консумира тук, се внася. Как контролираме вноса на това конско месо? Има лоши новини, що се отнася до вноса на месо от Мексико. Какво се случва по този въпрос и как го контролираме? Tak, formand. Jeg vil starte med at sige, at jeg er fuldstændig enig med... Anna Rosbach има думата. ...alsk problem generelt. Så vil jeg sige tak til Borg, kommissionær Borg. Det var en... Благодаря на господин Борш за обстойното му изложение. Мисля, че той ни даде добра представа за работата на комисията и методите, които използва тя. Но нека направя една бележка. Господин комисар, казахте, че искате да се предостави по-широка информация на потребителите, но че това е трудно. Не съм съгласна с вас. Да вземем за пример колбасите. Ако те винаги трябва да са с един и същи вкус и с едно и също качество, то винаги трябва да се влагат и едни и същи продукти от страна на производителя. И защо той да не даде съответната информация на потребителя за съставките в продукта. Ако още от самото начало продуктът се етикетира правилно, това е добре, но след това може да премине през още 4-5 държави, където този етикет да бъде подменен и да не съответства на истината. Това наистина е проблем, с който трябва да се справим. Вече казахте, че Европейският съюз разполага с редица инструменти, но как може комисията да направи така, че кланиците, в преработвателните предприятия във всички държави членки да се спазват вече действащите правила. Председателят госпожа Росбах спести 20 секунди. Алда Суза има думата. Obrigada, Presidente. Eu gostaria de colocar três questões ao... Благодаря, господин председател. От три въпроса искам да поставя на комисаря Борш. Господин комисар, вие заявихте, че настоящото извинете, законодателство е достатъчно. И евентуално държавите по происход трябва да имат по-високи задължения за информиране. Няма ли да е по-полезно и по-смислено за общественото здраве да има един централизиран регистр на европейско ниво, що се отнася до санитарните книжки на животните. По този начин може да сме сигурни, посредством тези здравни книжки, че животните не са хранени по определен начин. Можем да сме сигурни, че не, не присъства тази субстанция, няма е, никакви съмнения по отношение на такъв тип месо. Казахте, че това не е скандал. Що се отнася до хранително-вкусовата промишленост, аз съм изненадана, че един комисар заявява такова нещо. Има различна информация по въпроса. Как може да се случи така, че агенцията а, информира френските власти, че има фенилбутазон в а, това месо, което влиза в а, продоволствената верига? А, това, което се каза тук, е вярно. Този въпрос трябва да се разглежда като въпрос, който оказва въздействие върху е, обществото. И накрая, германският министр съвсем наскоро заяви в края на миналата седмица всъщност, че да, това е проблем, но е, конското месо е, може, може да се изведе от а, веригата и да се раздаде на бедните на Европейския съюз. Господин комисар, според вас в Европа има ли граждани, които да са първа, а други втора категория? Е, по-бедните трябва ли да бъдат наказвани, като ядат заразено месо? Благодаря. Äh, bitte den Lautstärkepegel einigermaßen halten, sonst ist es auf dem Kopfhörern sehr schwierig. So. Моля, контролирайте децибела, когато се изказвате, защото иначе е малко трудно, когато ви слушаме. Ще дам думата на господин комисаря за отговор. So many... Толкова много въпроси бяха повдигнати за това да взема думата сега. Започнах в началото изказването си с това, че имаме една от най-добрите системи, свързани с безопасността на храните. В същото време казах, че не трябва да лежим на лаврите си. Е, разбира се, е, не би трябвало да правим така, да лежим на лаврите си, дори когато има скандали или кризи и особено тогава. Исках да подчертая обаче, че това първо не е въпрос на законодателство. Защото имаше хора, които оставиха с впечатление, че ако имаше друго законодателство, такъв а, тип инцидент нямаше да възникне. Законодателството е добро. Имаме законодателство. То изисква етикетиране на съставките във всеки един а, местен продукт. Става дума за прилагане на законодателството. Но в крайна сметка има определени ограничения дори на правоприлагането, което да гарантира пълното правоприлагане. По аналогия, например, може да кажем, имаме закон срещу кражбите, но някой някъде краде в момента в Европейския съюз, което не значи, че правоприлагането е неправилно или неефикасно. Ако ме попитате дали мога да ви гарантирам, че това няма да се случи отново, аз ще ви кажа, че не мога да ви дам такава гаранция. Стига е, да съществуват фирми или хора, които ще се опитват да нарушават законодателството. Разбира се, че трябва да им създадем пречки, да бъде по-трудно да се нарушава закона, да има необходимите санкции. Но е, в началото на изказването си казах, че това до момента не е било проблем за безопасността на храните. Казах го, защото от цялата информация, която сме получили до момента, това не е проблем с безопасността на храните. И не би трябвало да насаждаме паника в една система, която на практика работи добре по безопасността на храните. Това не значи, че този въпрос трябва да остава на заден план проблеми като измами, като недоглеждане или в случая преднамерена измама с економическа цел, защото конското месо е по-ефтино от телешкото, следователно затова е сложено там това конско месо, за да може да се спечели на гърба на потребителя посредством измама. Следващият въпрос който е свързан с тона на въпросите, които се задават. Очаквате ли държавите членки това да го, да го правят? Не трябва ли комисията да го прави? Ме питахте вие. Ако държавите членки нямат административен капацитет да изпълняват нормативните си задължения, Можете да си представите какви финансови и човешки ресурси има Европейската комисия, за да прилага самата тя пряко това законодателство. Мога да ви кажа, да, ще видя какво да направя, но в случая не нужно щях да създавам очаквания. Знаете каква е системата, знаете как работят нещата, законодателството се предлага от Европейската комисия, одобрява се от парламента и от съвета и след това се прилага от държавите членки. Ако държавите членки нарочно игнорират или многократно игнорират прилагането на законодателството, е, Европейската комисия завежда дело срещу съответната държава членка. Но онези, които са в авангарда на прилагането на законодателството, са държавите членки. Стига, разбира се, не само по този въпрос, но и по всякакви видове законодателни въпроси в Европейския съюз, освен ако, пак повтарям, не се създаде огромна агенция за прилагане на съответния закон, която пряко да прилага е, екологичното законодателство, законодателството за безопасност на храните и всички останали закони в Европейския съюз. Би било лицемерно, ако ви, да ви кажа, че това е възможно. Не, това практически е невъзможно не само сега, при тези обстоятелства, но и при каквито и да е други обстоятелства. Не искам да създавам погрешни очаквания или да създавам надежди, когато няма място за такива. Това, което можем да направим е да извършваме по-голям мониторинг върху плановете за провеждане на инспекции на държавите членки, а ние го правим. Законодателството задължава непланирани инспекции за месото и местните продукти, записано е в законодателството. Всяка година ние публикуваме доклади от такива непланирани инспекции. И това беше отговор на въпроса за това, знаем ли колко инспекции се провеждат. Да, те се публикуват. Скоро очакваме да публикуваме и доклада от инспекциите 2012. Но това не означава, че понеже има а, инспекции и високи санкции, това отново няма да се случи. Хората си крадяха и когато имаше смъртна присъда за кражби. Трябва обаче да направим така, че тези непланирани а, инспекции водят до необходимите резултати. Противно на това, което се случва в трети страни, непланираните инспекции не се провеждат в а, а, края на хранителната верига. Не, те се провеждат на всеки един от етапите на тази хранителна верига. Всеки един етап е обект на инспектиране. Още един въпрос бе повдигнат и той е свързан с движението на животни, коне. Знаем ли какви лекарства се дават от ветеринарите на конете? Да, имаме такава е, система, при която има паспорти всеки един от конете. Е, информацията за това какво се дава на конете е записана там. Държавите членки са длъжни да имат такава система за регистриране и ето така знаем дали определени лекарствени средства са инжектирани в системата, в случая в самото животно и си има правила за това. Определени ветеринарни продукти изискват а, а, определен срок от време да изтече преди инжектирането до клането такива случаи не може да влезе конското месо в кланица, ако е даден лекарствен продукт преди изтичането на този срок. Както и при определени лекарствени продукти, които са инжектирани в животното, при тях изобщо животното не стига до кланица, т.е. има забрана. След това имахме въпрос за етикетирането на мястото на происход. Съвсем ясно ще го кажа. Мога веднага да предложа такова законодателство. Един то, и съвсем открито и отворено гледам на въпроса. Казаха някой от вас, че се бавя и така нататък. Не е вярно това. Точно обратното. Ще се опитаме е, да получим оценката на въздействието преди крайния срок, който е 31 декември. Този крайен срок е записан в законодателството преди този инцидент. Така че това не е нов проблем. Това е стар въпрос, който е станал още по-важен поради тази криза. Това, което подчертах в публичната си декларация, е, че не искам да даваме впечатление, че този инцидент се е случил, защото не е имало законодателство за етикетирането на мястото на происход на животните, които са били използвани защото е несправедливо да оставяме такова впечатление. Ако искаме да се възползваме такава, от тази възможност, всеки по своите причини, е, за да поискаме ускоряване на законодателството за етикетиране, т.е. в него да има и място на происход, чудесно, но няма да е никак лесно. Лесно няма да бъде. Има проблеми във вътрешния пазар и проблеми свързани с цените на тази система. Така че хайде да не си мислим, че това ще стане много бързо, което пък от друга страна не означава, че няма да се случи. Информирал съм ви, че има все по-голям брой държави членки, макар и не всички. Държави членки, които променят предишната си позиция, има също. Да, всички те са за такъв тип законодателство. Нека да не прокарваме впечатлението, че това е причинило инцидента. Не е така. Има въпроси, които трябва да се обсъдят, включая замаскирани форми на протекционизъм, защото в това законодателство няма да пише само, че тук е произведено в Европейски съюз или извън него е произведено месото, ще пише къде точно в Европейския съюз, какво, какъв е происхода, малтийско ли е или е германско това месо, например. Ето това е проблема, който трябва да се обсъди. Аз нямам никакви предразсъдъци по въпроса. Исках ясно да заявя, че няма да е лесно. Онези, които си мислят, че това може да се направи много лесно, не е така. Сложен е процесът, поради което този доклад не може да излезе през май или юни, както част от вас очакват. Просто в максимални кратки срокове. По последния въпрос за германския министр, който е казал нещо за това какво да направим с месото, което е оттеглено от мрежата. Но месо, което е безопасно за човешка консумация. Няма да влизам в този въпрос. Държавите членки са тези, които могат да преценяват, стига да спазват европейското законодателство. Ако или раздаваш, или продаваш конско месо, трябва да се запише, че е конско месо и това е. Председателят, благодаря. Сега имаме проблем. Доста колеги са се записали за изказване. За това ще трябва да ви помоля да се ограничавате в рамките на една минута, за да мога да дам думата на всички. Или пък ще дам думата само на първата половина от записалите се. Gracias, señor presidente. Señor comisario, nadie dijo que vivir fuera fácil, pero hay formas de... Благодаря, господин председател. Никой не е казал, че работата ни ще е лесна. Разполагаме с най-добрата система за етикетиране в света и въпреки това бяха извършени измами. Независимо от това дали измамата е в по-малък или по-голям размер, тя си остава измама. В случая бяха извършени измами поради недобре функционираща система за контрол не би трябвало изобщо да се допуска извършването на измами. Затова смятам, че системите за контрол трябва да бъдат хармонизирани. Не бива да се прави разлика между държави членки или отделни видове продукти. Трябва да заявим спрямо държавите членки, че не бива да използват политиката на строги бюджетни економии като извинение за допускане на измами. Следващият оратор, госпожа Аюзо. Ясно е, че проблемът не е в законодателството т.е. няма да го решим с приемането на допълнителна нормативна уредба или с въвеждането на допълнителни изисквания за етикетиране. Искаме да намалим нивото на бюрокрацията, същевременно изискваме допълнителна нормативна уредба. Двете неща си противоречат. Както казаха и други преди мен, трябва да се извършват повече проверки, те трябва да бъдат по-добре координирани от страна на комисията, трябва да се наблегне и на санкциите, така че да не се извличат финансови облаги от измамите. Доколкото разбирам, има някои пропуски в системата на санкциите. Необходимо е да се въведе и система за ранно предупреждение – в миналото имаше подобни случаи, които доведоха до много големи економически проблеми и загуба на доверие сред потребителите. По въпроса за фенилбутазона, мисля, че тук има проблем с безопасността на храните. Трябва да се установи как точно този препарат е попаднал в хранителната верига комисията трябва да извърши оценка на риска и да излезе със съответното съобщение. Това задължение се пада на нея, а не на държавите членки. Господин Мекер, Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с вас, че трябва да се спазва законодателството и да се извършва контрол. Приветствам предложението на комисията за извършването на ДНК анализи. Не бива да се вменява обаче допълнителна тежест на дребните производители. Предвижда се също цяла поредица от мерки, като например оценки на въздействието. Имам предвид етикетирането, но ако предвидим прекалено строги изисквания за етикетирането, какви ще са последиците, най-вече финансовите, за дребните производители? Освен това, все по-сложна става веригата на доставки на хранителни продукти. Според мен, веригата трябва да се скъси. Опитваме се да постигнем тази цел в Фландрия като насърчаваме сезонните и регионални продукти. Благодаря. Най-напред, господин комисар, смятам, че това е въпрос свързан с доверието. Ако потребителите няма доверие в вътрешния пазар, се поставя под съмнение самия пазар. Два въпроса. Смятате ли, че е подходящо да има модел на посочване на виновниците на европейско ниво? Второ, смятате ли, че потребителите могат да имат доверие на останалите обозначения за съдържание на мазнини и така нататък? Това контролира ли се в държавите членки? Ако може да се лъже за месото, очевидно може да се лъже и за друго. Госпожа Магинес, благодаря. Имам пет въпроса, но ще ги представя в писмен вид, за да не губя време. Първо, не се казва това, че през 2004 година и бих искала комисаря да коментира. Регламент от 2006 година изисква заводите да бъдат проверявани веднъж с предварително обявена проверка. А преди тази директива те са били проверявани всеки ден. Вие използвахте думата случайен признак. Много е до това е. В това се състои въпроса. Втори въпрос. Според мен проблемът е в обозначаването и етикетирането. Това е проблемата, не решението. Съветът, за съжаление, често дава погрешно решение на всеки проблем и трябва да бъдем бдителни, но, както казах, ще ви изправи, изпратя пет въпроса. Благодаря. Комисаря каза, че тук не става дума за конско месо, а за доверие. Ко... Тук съм съгласна. Заедно с това комисарят бяга от отговорност, защото казва, че отговорност се носи от държавите членки. Дори медиите носили отговорност, но аз мисля, че Комисията Европейския съюз носят отговорност. Това искат потребителите. В глобализиран пазар на храните. Ние трябва да бъдем добре информирани, за да знаем какво купуваме трябва да има е, етикет за обозначението на всички меса, кайма, обрезки, полуфабрикати. Очевидно не можем да разчитаме на инспекциите, на санкциите. Разбира се, грешки стават, но в момента трябва да бъдат положени повече усилия от страна на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за присъствието. Трябва да признаем, че храната не е само продукт и хората и няма само биологически аспект. Ние имаме генетичен състав, който предполага да подбираме внимателно храната, да подбираме още по-внимателно храната, която даваме на децата си. В днешното общество потребителят просто няма откъде да знае какво съдържа пакета храна, която купува. Не можеш да я помиришеш, не можеш да усетиш по друг начин, разчиташ само на етикета може да не става дума за безопасност, но става дума за доверие. Що се отнася до етикетите, ние трябва да бъдем много по-стриктни при контрола. И имаме нужда от проверки на ниво вътрешен пазар. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз съм докладчик по сегашния регламент за етикетирането на говеждото месо. Вчера проведахме тристранна среща. Трябва да ви кажа, че съм много удовлетворена от това, че всички групи изразиха едно и също мнение, именно, че проблемът е в контрола и санкциите. Европейската комисия трябва да чуе това. Необходимо е да се засили контрола и административните санкции. Това е в компетенциите на комисията. Необходимо е комисията, Европейския съюз да оказват натиск върху държавите членки, да контролират, санкционират по-добре. Имат нужда от средства за това. Необходимо е да извлечем полуките от това, но не на емоционално ниво, защото Последиците се носят от коректните производители. Вие казахте, че измамата е в природа на човека. И в период на криза това е още по- разбираемо. Какво възнамерявате да предприемете в областта на контрола и санкциите? Благодаря много, господин комисар. Благодаря ви за това, че казахте, че проблемът не е свързан с безопасността на храните. Ако беше безопасност на храните, тогава нарушението щеше ще да бъде много по-сериозно. Всъщност в случая става дума за престъпници, които продават а, стоката си, а, за да спечелят, а, за да реализират бърза печалба. Комисията трябва да разработи нов регламент, така че системата ни контрол да бъде по-надежна. Освен това, трябва да бъде представена нова система от санкции, която да има разубеждаващ ефект. Благодаря ви. Джим Никълсън. Благодаря, господин председател. Комисарят е прав, когато каза, че нашата система е сред най-добрите, само че работата на престъпниците е да надхитрят системата и колкото е добра една системата, те ще се опитат да я заобиколят. Вие споменахте паспорти за конете. Но тези паспорти не са ли за расови е, коне само? Тук е, мисля, че тази идея трябва да се обмисли много внимателно. Господин е, председателят каза, че нямаме време и аз ще ви изпратя въпроси в писмен вид. мисля, че тук има е, известна опасност от това да се самоуспокояваме. Действително ли смятате, че в дългосрочен план ЕФСА си върши работата, за която е създадена? И че това, което вършат държавите членки, е, също си върши добре работата. Гленис Уилмот. Да, благодаря ви. Законодателството за страната на происход не просто се появи, то беше резултат от интензивна работа. Пресното месо ще се обозначава от следващата година. Комисията и държавите членки се възпротивиха. Въпреки, че парламентът гласува да има етикетиране за пресното месо. Може би проблемите нямаше да бъдат решени, но се радвам, че държавите членки разгледах предишното си решение. Веригата на, на доставките е сложна и ако производителите се налага да бъдат по-бдителни за а, съставките, които влагат, нещата ще се променят. А, вече а, намаляха продажбите на полуфабрикати. Някои производители проверяват происхода на съставките, които използват. Ако едните могат да го правят, защо не могат и другите? Потребителите искат подкрепа и ние искаме подкрепа. Жил Парньо. Благодаря. Невероятно е. Тази сутрин имам едно странно впечатление – че господин комисар, вие сте малко, искате да ни успокоите. Искате да ни кажете, че нищо не е станало, само че ние сме преживяваме най-сериозният хранително-санитарен скандал за всички времена. Всички знаем, че животните са натъпкани с антибиотици те на тях им инжектират коктейли от а, а, препарати. Това означава, че а, тези че тези препарати, които се инжектират на животните, водят до множество заболявания и изменения в човешкия организъм. Така че, господин комисар, имаме нужда от а, законодателство. Мисля, че имаме нужда от европейска политика, която да е в отговор на този сериозен скандал. Софоклиус, Софоклиус σύντομε διαπιστώσει τηλεγραφικά. Πρώτον, ορθά αντέδρασαν τα μέσα μαζική ενημέρωση, οι καταναλωτέ και... Първо, ще се спра върху реакцията в медиите сред потребителите и на ниво комисия. Мисля, че тази реакция бе малко преувеличена. Второ, отделните мерки трябва да са прозрачни и ефективни, за да се възстанови доверието. Трето, можем да отчетем, че имаме добро законодателство. Но вие говорихте и за съразмерността на санкциите, в това число на паричните санкции. Мисля, че трябва по-строго да се прилага режима на санкциониране. Трябва да се предприемат репресивни мерки – които да имат възпиращ ефект, т.е. да предотвратяват измамите. Държавите членки трябва да разполагат с необходимите компетенции. Какво смятате да направите по въпроса? Господин председател, господин комисар. Не европейското законодателство се провали, провалиха се държавите членки. Те ще трябва да поемат отговорността заедно с Европейската комисия. Не мисля, че приемането на допълнително законодателство ще промени нагласите, подхода на държавите членки, тъй като там вече се извършват незаконни действия. Можем да направим една малка крачка напред, да се доближим до гражданите, като въведем система за ранно предупреждение за измами по веригата на доставки на хранителни продукти. Госпожа Кростет. Едно финансово предприятие установи наличието на конско месо, не става дума за контрола на Европейския съюз. На мен ми се струва, че Европейския Европейската комисия, както често, не иска да излезе от Абаносовата кула и не е неясно с желанията на гражданите. Потребителите не знаят дали храната, която купуват, е, има такъв происход, какъвто е оказан. Знаем, че Европейската комисия реши да даде разрешение за косно брашно за е, храна на животни. И тук ще имаме криза на доверието, въпреки че парламента в миналото изрази съгласие устойчивостта срещу антибиотици, нереализиран контрол, косно брашно. Тук действително говорим за сериозен проблем и криза на вътрешния пазар. Ясно се обявихме за повече контрол, за повече проследяемост, но и за ефективно етикетиране. Да се надяваме, че парламентът ще може да се наложи по тези въпроси. Нека и аз кажа няколко думи. Намираме се в ситуация на финансова и економическа криза. Въведена е строга бюджетна дисциплина и всеки обира овациите на ниво държави членки, ако се обявява за по-малко бюрокрация но извършването на инспекции е бюрократична мярка. Има ли комисията някаква информация за провеждане и за инспекционните органи от изминалите години? Съкратен ли е броят на проверките? Съкратен ли е капацитетът на тези органи? Това не би било никак добре, според мен, тъй като намалява възможността за контрол в държавите членки. Думата има господин комисаря. Ще започна с последния въпрос. Независимо от бюджетните съкръщения, които текат в всички държави членки, пък и в Европейската комисия, не сме намалили броя на инспекциите в държавите членки. Те ще продължат Европейската комисия не възнамерява да намали броя на инспекциите, защото те са насочени към безопасността на храните. Малко бях изненадан, между другото, от коментара на господин Парньо, за това, че това е въпрос свързан с безопасността на храните и санитарната безопасност. В миналото е имало такива, но ако това беше такъв проблем, веднага щяхме да предприемем действия, независимо какви са те. Когато възникне проблем, знаем, че економическите щети са много по-високи от тези, които имаме сега. Например, в случая с лудата крава в Обединеното кралство. 1% от БВП на Обединеното кралство падна. Япония чак след 13 години вдигна забраната за наше говеждо. САЩ е в процес на премахване на тази забрава, три, забрана 13 години след а, кризата с лудата крава. Така че, като казвам, не трябва да има паника, не съм си решил да си почивам и съм самодоволен. Не, това не съм казал, че не е сериозен инцидент и че не трябва да извлечем полуки. Не, казвам да гледаме нещата в перспектива. Ако 6600 тона, аз мисля, че 6600 тона месо а, се отеглят, да, много са, но това е незначителна част от, от всички местни продукти в Европейския съюз. нека да не разбумваме паника. Това не значи, че няма да има полуки, не значи, че няма да се вземат мерки, не значи, че ще се правим, че нищо не се е случило. Такова нещо не съм казал. Точно обратното. Казах, не трябва да сме самодоволни и споменах определени мерки, които Европейската комисия ще вземе. Възразявам срещу обвинението. Разбира се, че Имате право да ме обвинявате, но възразявам, че Европейската комисия е, трябва да понесе своята част от отговорността. Щеше да бъде така, ако нищо не беше направила. Но всъщност от три месеца съм а, на тази длъжност, но дори по европейски сканали ми казаха, че бързо съм реагирал. На 8 дойде нотификацията, на 13 ти имаше е, спешна среща на държавите, които бяха засегнати, след това на 15 февруари на пълния състав, след това се прие план, който струва не помня колко милиона евро са финансиран от Европейската комисия за период от един месец. Аз предложих 3 месеца, разбира се, но държавите членки предпочитат един месец с възможност за удължаване. Два месеца, тогава имаме друг вид съфинансиране, 50%, и инспекциите продължават, за да се изключи възможността на такъв тип кризи на безопасността на храните. Нечестно е да критикувате комисията, че и извършва мониторинг и съфинансира инспекции и в същото време казва, че не е криза ние искаме напълно да изключим възможността да се мисли, че това е продоволствена криза. Ако се развие такъв тип криза за безопасността на храните, тя ще бъде много по-сериозна, отколкото въпроса с а, е, погрешно етикетиране. Така че, разберете ме, когато възразявам срещу такива критики, които не бяха отправени тук, но в други комисии. Казват, защо правите тестове за фенилбутазон, ако няма такъв е, проблем изобщо. Сега за санкциите. Съгласен съм с е, повечето от изказванията на депутатите. Трябва наказанието да отговаря на извършеното престъпление. Ще направя предложение от името на Европейската комисия и след това парламент и разбира се съветът ще решат дали да одобрят Та, според мен най-добрият възпиращ механизъм би бил да задължим правните системи в държавите членки да направят така, че санкцията да отговаря на печалбата, която е извлечена от извършването на това престъпление. Това е дори по-добър възпиращ механизъм от а, лишаване от свобода, макар че би трябвало да има и лишаване от свобода, то не трябва да се изключва. Но ако санкцията е съразмерна на незаконно извлечената печалба, то тогава мисля, че това ще бъде един много по-добър възпиращ механизъм от това, което има в момента. Зачитам принципа на субсидиарност, разбира се. Днес той е една от основните колони, която носи европейската структура. Но във времена на криза Принципа на субсидиарност означава, че ако центърът може да се намеси, за да гарантира безопасност на храните, той трябва да го направи. Ако има криза, трябва да имаме правомощия да задължим държавите членки да направят определени инспекции след тази криза. С изключение, разбира се, на тези непланирани инспекции, които са записани в закона. И това предлагаме при този тип проверки. Не, не живеем в Абаносова кула. Не, не живеем там. Извършваме мониторинг на извършените действия, помагаме на държавите членки да си помогнат при прилагането на това законодателство. И що се отнася до по-нататъчните развития, такъв тип законодателство, не мисля, че е, ние сме настоявали като комисия за това. Държавите членки бяха против е, това етикетиране. Аз мисля, че трябва да се изчака първо оценката на въздействието за да може да има разширяване на това етикетиране, на, извинете, на законодателството за етикетиране, за да се включва и мястото на происход. Казвате да не се увеличава административната тежест върху МСП по етикетиране, но в крайна сметка те трябва да защитават общия интерес на европейския потребител. Ако това не засяга вътрешния пазар, ако това не увеличава разходите. И ако не създава огромна административна тежест, ще кажа аз като колегата Вилмот, защо не? Не изключвам тази идея. Просто подчертавам какви са трудностите, които е, изложиха държавите членки, които изложиха и депутатите, и, и промишлеността, и всички останали. Исках ясно да кажа, че тук има разнобой на становища, но комисията ще е, избере оптималния път. Разбира се, че ще извлечем полки от този инцидент. Ако не го направим, е, можете тогава да кажете, че живеем в Ваносова кула. Но ние ще извлечем такива полки, но нека да не раздухваме въпроса. Да, сериозно нарушение на европейското законодателство е, но все пак смятам, че все пак имаме една от най-добрите системи за безопасност на храните в света, което не означава, че от време на време тази система не показва някакъв тип грешки. Благодаря. Председателят, благодаря. Знам, че трябва да ни напуснете точно в 10.30, господин комисар. Благодаря ви за дебатите, които продължиха почти час и половина, стана ясно, че имаме нужда от допълнителни подобни разисквания. И в рамките на преговорите по някои законодателни текстове, може би ще трябва да преосмислим позицията си. Ще трябва отново да си извоюваме доверието като въведем добър механизъм за проследяемост на хранителните продукти. Не бива потребителите да губят доверие в системата като цяло. Получавам сигнали от граждани, такива сигнали, писма получават и други колеги и асоциации за защита на потребителите. Това, което ни пишат гражданите е унищожително излагат унищожителна критика на европейската система. Благодаря ви още веднъж, господин комисар, за присъствието и че отговорихте на въпросите ни. Закривам заседанието.